Думата има докладчика госпожа Бол. Имате думата. Моля ви на микрофон. Поздравление за всички на Международния ден на жените. Доклада за жените беженци и търсещи убежище е, е привнася гледната точка на равенството между половете и търсенето на безопасност по границите ни. В момента има различия по начина, по който различните държави членки третират молбите за убежище, особено що се отнася до сексуалната, половата принадлежност на жените не им се предоставя обикновено третиране съобразено с пола им. В много случаи политиките не отговарят на стандартите е, и чувствителни стандарти, свързани с половата принадлежност, не се прилагат на практика. Доклада препоръчва нови насоки, свързани с половете, насилието е, за съжаление, е, ежедневие за жените и момичетата, които бягат от конфликтни ситуации. И има много доклади за е, експлоатация и злоупотреба с жени. Жените е, са предмет на такава експлоатация и сексуален тормоз на всеки етап от пътя им, включително на европейска земя. Жените и децата, които имат право да търсят убежище, е, са заставени понякога да проституират, за да си платят пътническите документи или място в лодка или камион трафикантите и контрабагистите е, се възползват от тези отчаяни хора. Е, жените имат нужда от една безопасна альтернатива, както заявява доклада натиска върху системата на прием на беженци не трябва да прави компромис с жените, които страдат от насилие, нито с жените беженци, които са подложени на двоен стандарт. Те трябва да се ползват със същите права, както и другите жертви на насилие. Аз приветствам новините от последните дни, а именно Европейската комисия предложи присъединяването на Европейския съюз към конвенцията от, от Истанбул. Това е най-комплексният договор за борба срещу дискриминацията на жените и а, а, изисква тълкуване на конвенцията с оглед на разликата между половете и има и така наречените тихи процедури, които са а, чувствителни към жените и а, момичетата. А, е, необходимо е съгласие в този парламент за е, сключване на конвенцията от Европейския съюз. Само 12 държави членки вече я ратифицираха, още 13 предстои да ратифицират трябва да разгледаме и е, по-дългосрочните теми. Често говорим за бежанци като тежест, като бреме и като разходи за държавите, които ги приютяват. Но с достатъчно инвестиции, това не би трябвало да е проблем в дългосрочен план. Както знаем всички, беженците има много какво да предложат на нашето общество в дългосрочен план, но трябва да разработим една интеграционна стратегия, която да е, включва всички жените имат специфични нужди от интеграция, обучение по език, е, когато, ако не са били активни на пазара на труда, би трябвало да ги обучим е, там е, в области, където има недостиг на пазара на труда. Преди около 30 години този настоящия парламент призна нуждата за обръщане внимание на, нуж... на потребностите на жените още преди комисарията на ООН да приеме насоките за разликата между половете ние ще направим огромна стъпка назад, ако не успеем да приемем резолюцията днес. Жените и децата са мнозинството от тези, които търсят закрила. Сега се изчислява на 65%. Жизнено важно е да имаме мерки и политика за посрещане на техните нужди и доклад, който да обхваща всички потребности на всеки етап от техния път, тяхното пътуване и закрилата, от която се нуждаят и трябва да очакват от Европейския съюз. Сега думата има госпожа комисаря. Благодаря ви, госпожо председатели. Уважаеми че на Европейския парламент, бих искал най да благодаря на докладчика госпожа Ханибол, на докладчите в Сянаха и на всички членове на парламента, които допринесоха за този отличен и много важен доклад. Той подчертава един съществен аспект на беженската криза, а именно да се гарантират правата на жените и децата, които бягат от война и преследвания. Съгласно Върховният комисар на ООН за бежанците, 20% от пристигналите през Средиземно море бежанци в Европейския съюз са жени. Европейския съюз има международно задължение да предостави международна закрила и убежище на онези, които се нуждаят от тях. И напълно подкрепям вашата препоръка да се осигурят безопасни, законни канали за достъп на преследваните лица до Европейския съюз. Не бива никога да се поставя под въпрос правото на международна закрила в рамките на Европейския съюз. Трябва да се предостави надежна альтернатива на незаконната миграция и Европейската комисия скоро ще излезе с предложение в това отношение. Трябва проактивно да гарантираме, че новопресигащите, получаващи международна закрила, имат възможност пълноправно пълноценно и пълноправно да участват в нашето общество. Успехът на интеграцията зависи в голяма степен от графика, по който тя се осъществява, а жените са изправени пред по-големи брешки, сравнени с останалите мигранти, тъй като те са засегнати от редица пречки и трябва да се разработят политики, отговарящи на специфичните потребности на жените, като си има предвид в частност отговорностите и нуждата от предоставяне на грижи за децата. Европейската комисия възнамерява да представи допълнителни стъпки за подобряване на интеграцията през април 2016 година. И разбира се, аспектът на равенството между половете ще играе важна роля в това отношение. Държа да подчертая колко важна е ангажиментът и подкрепа подкрепата на държавите членки. Те вече разполагат с важни инструменти на тяхното разположение, като Европейският социален фонд, както и фондът за убежище и интеграция. И двата инструмента трябва да бъдат използвани по-добре за отговаряне на потребностите на жените. Европейската комисия също така държи да се вземе предвид защита на жените от експлоатация и робство. А по отношение на борбата срещу законното превеждане през граница, Европейската комисия вече прие план за действие миналата година, а тази година ще предложи мерки за засилване на съществуващата законодателна рамка. Комисията вече излезе с редица препоръки за справяне с трафика в контекста на Европейската стратегия за миграцията и Европейският план за 10 за основните права за периодът от 2020 година. Бих също така да обърна внимание на задълженията на държавите членки да предприемат мерки за намаляване на криминализацията и слагане на край на всеки вид експлуатация на жените и децата. Европейската комисия смята, че борбата срещу трафика на хора в контекста на миграционната криза е основен приоритет в борбата за основни права. Европейската комисия призовава за присъединяване на Европейския съюз и на всички негови държави към Конвенцията от Истанбул за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие. И мога да ви осъдомя с радост, че преди една седмица Европейската комисия излезе с предложение за ратификация на Конвенцията на Европейския съюз, който е много важен инструмент в борбата с насилието срещу жените. В заключение, Европейския съюз ще продължава да предоставя закрила на всички, които се нуждаят от нея, включително и жените и децата, които търсят убежище в Европейския съюз. Действия от страна на всички заинтересовани страни на европейско национално равнище трябва взаимно да се допълват и а, добре съгласуваните усилия трябва да доведат до по-добра интеграция на жените бежанки. Благодаря ви отново за доклада. Благодаря ви. Думата има госпожа Матера. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря и на госпожа Хани Бол. Съжалявам, че Днес, на Международния ден на жената, не успяхме да преодолеем някои от своите различия, различия, които възникнаха по време на работата по доклада. Съгласно статистиката, над 30% от търсещите убежище в Европейския съюз са жени. За това със задоволство отбелязвам, че в доклада си госпожа Хани Бол включва препратки и към европейската миграционна политика, към необходимостта тя да отчете потребностите на мъжете и на жените и децата. Жените и децата много често, за да стигнат до нашите граници, са пътували много, дълго били са изложени на големи опасности и на изтощение. Трябва да се отчета техните специфични нужди, както и потребностите на бременните жени. Наред с това съжалявам, че са включени някои точки, отнасящи се до производството за определяне на статут, до събирането на семейства и необходимостта на жените беженки от правни консултации така се намесваме в политиките на отделни държави членки. Предложенията, съдържащи се в тези точки, надхвърлят и правомощията на Комисията на Европейския парламент по правата на жените. С тези въпроси ежедневно се занимава Комисията по граждански свободи и правосъдие. Групата на НП взе решение да предложи альтернативна резолюция, в която се набляга върху необходимостта от проява на хуманност при управлението на беженските потоци, от прилагането на подход, който да отчита специфичните потребности на жените и децата беженци, които може да са били жертва на насилие и експлоатация по време на пътуването си. Наблягаме и върху необходимостта от това Европол и Фронтекс да прилагат политика, отчитаща фактора пол. Призоваваме и за изграждането на регистрационно-приемателни центрове, които да отчитат потребностите на жените, например като ги настаняват по-отделно и им осигуряват и отделни санитарни възли. Госпожа Гарсия Перес. Благодаря ви, госпожо председател. Различни са кризите, които са засегнаха Европейския съюз в последните години. Економическа, на еврото, Гърция, но без съмнение кризата с беженците заплашва в момента да разруши европейския проект. Проекта за Европа като ценности, е, като солидарност, е, правова държава и равенство. В този контекст трябва да сме наясно, че е, има хиляди хора, които е, прекосяват Средиземно море, бягайки от война, от глад, от страх и част от тях са още по-уязвими. Това са жените беженци и децата. Е, според последните е, данни, 55% е, от беженците, които идват на европейските брегове, са жени и момичета. Жени, които са загубили всичко. Е, налага се да продават тялото си, за да си платят мечтата да дойдат в Европа. Търпат е, насилие, е, жертви са на мафията, която търгува с хора и ние не можем да останем пасивни. Имаме задължението да откликнем е, защото виждаме, че се разпада самия проект на Европейския съюз. Е, трябва да е, вкараме в действие политика на интеграция, да осигурим санитарни публични услуги, хигиенни услуги за тези лица. И няма съмнение, че решението на този проблем не е да връщаме тези хора обратно през Средиземно море. Нямам съмнение, че отговорността на Европа е да реши проблема, но също така да даде и отговор на хилядите и милиони хора, които очакват да дойдат в Европа и това е проект, който няма нищо общо с създаването на Европейския съюз. Има, има синя карта от госпожа Аткинсън. Готова ли сте да отговорите, госпожа Аткинсън? Благодаря ви. Да. Ние празнуваме днес Международния ден на жените, но това, което не чух от вас, че ислямските ценности, с които идват жените, не говоря за фундаменталния ислям, а, те а, могат ли да са съчетани с западните ценности? Вашия и моя феминизми са различни не би, не би ли трябвало да а, защитим нашите собствени жени и деца срещу това, което виждаме в цяла Европа, преди да започнем интеграцията, защото те не се интегрират, те не са се интегрирали през последните 40 и 50, и 50 години. Estoy totalmente en contra de esta afirmación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 а, а, всъщност а, а, принципа, който разрушава Европейския съюз. Проблема не е исляма, проблема е, е, нетолерантността, липсата на солидарност и че това а, и не разбираме, че това е проект за всички. Госпожа фон Сторк има думата. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Благодаря, госпожо председател. Днес говорим за списък с искания на Комисията по правата на жените по отношение на търсещите обежище жени и жените мигрантки в Европейския съюз. Разбира се, трябва да проявим хуманност спрямо тях, както и спрямо европейските граждани. В резолюцията се изискват безопасни и сигурни пътища към Европейския съюз за жените бежанки. Какво означава това? Означава да пропускаме през отделните държави членки всички мигранти и бежанци. Аз съм против това. Господин Тимерманс наскоро заяви, че 60% от установяващите се на наша територия не са същински бежанци. Трябва да правим разлика между бежанците и економическите мигранти. Нещо, на което категорично се противопоставя Комисията по правата на жените. Човеко ненавистно е да приемаме на своя територия хиляди, милиони хора в продължение на месеци да ги настаняваме при недостойни условия след, и след това просто да ги изпращаме в родните им страни. Мисля, че пожелателният списък в тази резолюция далеч надхвърля компетенциите на ресорната комисия, проява на покровителство е спрямо мъжете и жените. Мисля, че трябва да отхвърлим това решение, това предложение за резолюция както и много други текстове от тази комисия. Господин Фрунзулика, имате 30 секунди за въпрос към госпожа Шторх. Госпожи и господа, позволете ми първо да пожелая на всички наши колеги всичко най-хубаво, прекрасна пролет, много успехи. Пожелавам ви всичко това на този прекрасен ден, 8 март. Пожелавам същото и на всички жени и момичета по света. Нека ви запитам също, не смятате ли, че всички жени се нуждаят от повече закрила, независимо от това къде се намират, независимо каква религия изповядват или към каква, коя етническа група принадлежат? Председателката, извинете, трябва да си зададете въпроса. Господин Фрунзолика, това не беше въпрос с синя карта. Можете да отправите пожелания към колегите по случай 8 март, когато имате думата за изказване, а сините карти са предвидени за въпроси. Въпреки това трябва да дам думата на госпожа Ван Шторх за 30 секунди. Чудесен въпрос, който много ясно показва, че разглеждаме въпроса през призмата на Международния ден на жените. Виждате колко е голям интересът към дебатите. Залата е полупразна. Следващият оратор за две минути, госпожа Млинар от името на либералите. Благодаря, госпожо председател. Не накрая постигнахме един цялостен изчерпателен доклад. Това е забележително постижение и то беше възможно само благодарение на отличният дух на сътрудничество на докладчика и докладчите в сянка за защита на уязвимите жени. Миграцията на жени не е, е нов проблем, но се засилва уязвимостта на жените които стават жертва на трафик и на незаконно превеждане на границата. При след това някои колеги смятат, че най-добрият начин да се отбележи 8 март е да се отнемат правата на жените, мигранти и бежанци от достъп до сексуални и продуктивни здраве и права, както и да се отнеме достъпа им до по-бърз процедура по събиране на семействата. Опитва също така да представят кризата не като а, хуманитарна криза, а като политическа криза. При тежки обстоятелства често правата на жените се пренебрегват от взимащи политически решения и гражданското общество. Те се смятат за лукс или дори за допълнително осложнение. В времето на криза е по-трудно да се вземе предвид аспекта на равенство на половете, но е недопустимо Европейския съюз да не основните човешки права. Жените, търсещи обежище, имат нужда от специфична подкрепа. Знаем, че голяма част от центровете за прием са претоварени, липсват необходимата инфраструктура за прием на жени и деца. Надявам се този доклад да се превърне в ръководна насока в дейността на Европейската комисия и на съвета, за да бъде изготвен един цялостен подход, с който да се преборим и срещу правопричините на насилието срещу жени, включително и трафика и незаконното превеждане през граница. Трябва също така повече жени да участват в мирният процес, за да могат да се разрешат всички конфликти, които са правопричина за беженските кризи. Благодаря ви. От името на Обединената левица думата има госпожа Бьо. Е Благодаря ви. 8 март е Международния ден на жените и създава възможност а, за а, борба за правата на жените. Ние съвсем уместно се насочваме е, към правата на жените беженци е, за е, безопасно пътуване и, адаптация. Това е особено важно за жените и младите момичета, тъй като те са особено язвими. пресичането на граници има сериозни последици за тези жени и а, е, едно такова решение е неприемливо. А, е, е, някои държави наистина не спазват принципа на обединение на семейството, на което имат право семействата, особено жените и децата, които не са в безопасност в чужда страна. Аз съм съгласна с доклада и съжалявам, че не можем да се борим и срещу расизма по същия начин. Имате а, въпрос, приемате ли го? Да, 30 секунди. Благодаря ви. Съжалявам, че е, толкова много са младите мъже иммигранти, които нападат жени. Е, това се случи 15-та година, миналата година в Стокхолм и също и в Кьолн. И това, че полицията е, се опитва да прикрива фактите. Как да гарантираме сигурността, безопасността на западните жени? Как да, как може да позволим жените от Запада да станат жертва на, на тези мъже. Благодаря ви. Хората бягат, напускат страните си и много наистини се разказват би трябвало да имаме едно обединено, едно интегрирано общество, но това не е така. Минута и половина. Да. Това е един... Това е срам. Този ден е срам за Европейския съюз. Е, много са жените, които търпят е, вятър, дъжд, студ, е, кал, и е, Европейския съюз се опитва да размива правата им, да има колективно е, изгонване на отпращане на тези хора. Това е неприемливо, нетърпимо. Виждаме как европейските правителства в момента наблюдават един е, много черен период от историята на Европа Посочено е това в доклада на Ханибол и е крайно време Европейския съюз и правителствата на държавите членки да ни чуят. Единственият начин да премахнем изнасилванията, насилието, изнудването е да имаме съответните мерки. Трябва да има безопасно пътуване. Единственият начин да се справим с положението е да има обединение на семействата. Жените би трябвало да може, независимо от съпрузите им, да кандидатстват за обежище, да предоставим специални грижи за бременните жени, да успокоим обществото. Това са основните права на жените, които са застрашени. И слушайте ни, моля ви, този път. Благодаря. Има една синя карта от госпожа Аткинсън. Приемате ли я? Не, не приемаме картата. Госпожа Даниела Юто, минута и 30 секунди, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, като граждани и представители на европейските институции, на нас се пада дългът да се справим с огромните миграционни потоци, с огромния брой хора, чукащи на вратата на Европа. По-голямата част от тях в момента са жени и деца. Не става дума за временно явление. Трябва да работим за справяне с демографския дисбаланс на европейския континент. Тези жени и деца бягат от преследване, експлоатация, от общества, в които няма ценности, но те бягат и в следствие от измененията в климата, от свръх експлоатирането на природните ресурси в света. Ние носим отговорност за създалото се за тези хора положение. В момента най-много страдат жените мигрантки – трябва да проявим хуманност, както и реална солидарност. Трябва да гарантираме на тези хора достойни условия на прием във всички 28 държави членки. Единствено, ако всички държави членки се обединят, ще можем да се справим с тази епохална криза. Няма да можем да се справим с нея, ако затворим границите си. Няма да можем да се справим дори ако плащаме на държави като Турция, за да държат проблема на страни от нас. Не можем да си позволим да губим време. Трябва в спешен порядък да дадем възможности за законно навлизане на наша територия за проява на повече хуманност. Нито една жена не би напуснала доброволно дома си, ако няма смъртна опасност за нея и децата й. Председателката няма да давам възможност за сини карти от представители на същата политическа група. Извинете, казаха ми, че сте от една и съща група с колегата. Синя карта за госпожа Аткинсън. 30 секунди. Една от причините, поради които не съм в същата група като вас, е, че вие като че ли прилагате същия подход като социалистите и зелените. Затова излязох от вашата група. Не правите разлика между бежанците и економическите мигранти. Тук има големи различия във вашата група. Вие самата правите ли разлика между економически мигранти и бежанци? Благодаря ви за въпроса. Няма разлика при положение, че всички тези хора бягат за да спасят живота си, бягат от военни конфликти. Когато човек бяга от военен конфликт, то той бяга от той е в същото положение като човек, който бяга от страна управлявана от диктатура, в страна, в която няма възможност за поминък. Всички тези разделения на категории водят само до объркване. Следващият оратор от името на политическа група е госпожа Дурнано от името на Европа на нациите и свободите. Благодаря ви, Госпожо председател. Тук що се върнах от Ирак, където по време на хуманитарна мисия посетих християни, преследвани от исламистите. От десетилетия насам работя за жените и тяхното достоинство в Европа. Ето защо с потрес открих какво е заложила колегата в своето доклад. Там са, там са сложни принципи на социален либерализъм без никаква реалност, връзка с реалността. Кога сте чували за жени, търсещи убежища, които принадлежат към ЛГБТ и обществата? Това са принципи, идващи от големите буржуазни градове в Европейския съюз. И като добавяте подобни неясни и ненужни аспекти в доклада само размивате е, принципът е, на право на убежище. Как може да се гарантира, че някоя жена е преследвана въз основа на нейната альтернативна сексуална ориентация? Тъжно ми е, че използвате подобни принципи, които намаляват е, правата на жените в името на вашите социална доктрина. Благодаря ви. Вече доста закъсняваме. До момента допусках сини карти, но сега вече няма да давам възможност за задаване на въпрос. Казвам го от сега, за да не сте разочаровани, когато не ви давам думата. Госпожа Люгрип. Благодаря ви, госпожо председател. Европейският парламент искаше да посвети днешният Международен ден на жената на въпроса проблемите на жените бежанки и държащи обежище и съпъсващите ги деца. И разбира се, нито политическа група, никой член на Европейски парламент, никой човешко същество не може да не бъде трогнато от жестоката хуманитарна криза, която все повече се влушава на границата на Европейския съюз и в някои държави членки на Европейския съюз. И в частност по отношение на положението на жените бежанки и жените търсещи обежища. При все това ние от НП искаме да внесем альтернативна проект резолюция, тъй като не можем да се съгласим на 100% с предложенията на доклада на колегата Ханибал. Ето защо ние ще внесем альтернативна проект резолюция, която се съсредоточава върху предложения, които да гарантират достоинството на жените, които са хуманитарни, но също така проявяват и отговорност отговорност и политическа отчетност при е, третирането на жените беженки и търсещи убежище. Искаме да излезем с реалистични, разумни предложения, които напълно да отговарят на специфичните потребности, като например изготвянето на специфична процедура, която действително отговаря на потребностите на жените, в частност на бременните жени, например. И също така искаме да предоставим предложения, които да са разумни и прагматични. Също така искаме като наш абсолютен приоритет да се смята борбата срещу трафика на хора и сексуалната експлуатация, като често се осъществява от мафиотски групи. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има има госпожа Мария Рена за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Една трета от лицата търсещо беше в момента са жени. 38% от а, а, мигрантите, идващи от Средиземно море, са, 30, са жени и деца. 55% от мигрантите в Гърция в момента са жени и деца. Това показва колко тежко е положението в страните по происход, разкъсвани от граждански войни и нестабилност. Но тези данни ни показва също така, че за жените насилието, основаващо се на пола, е много сериозен проблем в тези държави. Вчера на Лао Софи дойде пред нас и сподели драматичната положение на жените в тези страни на происход. Даните също така ни показват колко важно е да вземем предвид специфичното положение на тези жени. На първо място трябва да се вземем предвид аспекта бол в предоставянето на статута беженец. Този статут беше изкопен от мъже за мъже и трябва да бъде преразгледан. Трябва да се вземем предвид също така и положението на жените при пътуването на мигрантите. Така, например, въпроса за е, генеталното съкътяване трябва да се вземе предвид в по-голяма степен степен. Трябва също така да се, подобрят, да се подобри приемът на жени беженци и тук настоявам на правото на сексуално и продуктивно здраве и в частност правото на безопасен аборт. И не на последно място трябва да гарантираме възможността тези жени да останат и да живеят тук в Европа. В противен случай в историята ще остане неспособността на Европа да устоява своите ценности, хуманитарно хуманитарна помощ и човещина. И благодаря на госпожа Хани Бол за изготвения от нея доклад. Благодаря ви. Благодаря госпожа Ядвига Вишневска за една минута. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа. Това, което чуваме за положението на жените беженци е ужасяващо. виждаме, че те понякога плащат със собствените си тела за пътуването до Европа. И по време на това пътуване и при пристигането им в Европа също са подложени на сили и липса на разбиране. Е, лошото състояние на центровете за прием е, допринася към тази трагедия. Независимо какво смятаме за кризата като цяло, ситуацията изисква радикален отговор. За съжаление, още веднъж Европейския парламент показва, че не е на висота, не можем да се обединим и пропускаме възможност да защитим правата на сексуална пол, малцинствата по полов признак и така нататък. Това не е начин да защитим правата на жените беженци. Благодаря ви, госпожа Бастрачея. Има една минутка. Благодаря ви. Искам да благодаря искрено на госпожа Ханибол и поздравление за този доклад, който е и прецизен, и пълен, и много навременен защото а, това е явление, което се разраства и, за съжаление, е, европейските правителства, единственият им отговор е политиката на границите, което а, не променя кризата с бежанците. За, за първи път имаме такава хуманитарна криза в а, територията на Европейския съюз и предишните инициативи на комисията не вършат работа. Затова около 60% от мигрантите са жени и деца. Миналата година 73% бяха мъже. Това е, е много важен фактор, който трябва да имаме предвид. Различно уязвими са мъжете и жените, но жените и момичетата а, са особено засегнати от а, насилието срещу половете и тормоза. председателя на, на съвета и господин Туск, а, да, така е, но а, тези а, а, отчаяни политики на, на спирачка няма да допринесат за справяне, за спазване на 18 член и е, правни инструменти, е, е, като например конвенцията от Истанбул, която ще подпишем скоро от страна на Европейския съюз. Благодаря ви. Костадинка Кунева, една минута. Първо, Пожелавам всичко най-хубаво на работещите жени, които продължават да се борят за правата си. Като че ли Страсбург е отделен от Брюксел не само от разстоянието. Като че ли цяла пропаст разделя Страсбург от Брюксел. Днес говорим за резолюция, в която призоваваме за хуманност към жените бежанки, за предоставянето им на закрила. Едновременно с това в Брюксел на ниво съвет се заявява, че някои държави като Австрия с право са затворили границите си, други пък открито проявяват расизъм, отказвайки да приемат мюсюлмани на своя територия. От една страна призоваваме за хуманност към беженците и мигрантите. От друга страна съветът прави компромиси спрямо Турция, които са направо антихуманни. ВКБОН с право заяви, че едно такова споразумение между Европейския съюз и Турция би могло да е противозаконно, тъй като би било в нарушение на европейското и международното законодателство. Нека не се превръщаме в съучастници в този процес. Нека Председателката прекъсва госпожа Кунева. Съжалявам, имахте само една минута. Не мога да ви дам повече време. Госпожа Тери Райнтке за една минута. Благодаря ви, госпожа председател. Уважаема госпожа комисар, уважаеми колеги, преди над 150 години една чернокожа феминистка много ясно описа колко тежка е борбата на жените мигранти и отношението срещу чернокожите мигранти и мигрантите лесбийки. Днес бих искала отново да припомням тези проблеми, докато обсъждаме проблемите с насилието срещу жените. А някои политически групи в тази парламент очевидно отказват да приемат факта, че стотици хиляди от а, жените мигранти в Европейския съюз всъщност са бежанци. Опитваме се да наложим разделение между ево... жените европейки, които имат право на закрила и останалите жени, които нямат същите права. Радвам се, че нашият парламент е че гласа на тази феминистка, тъй като основните права са универсални, те не спират пред а, расата, пола или други категоризации. Ето защо е важно да вземем тази стъпка напред, за да защитим правата на жените пешенки и също така правата на лицата с атрактивна сексуална ориентация в Европейския съюз. Думата има госпожа Паркер за минути и половина. Благодаря ви. Ако Обединеното кралство има разумен контрол на границите, както австралийската система, ние можем да по-добре да подкрепим истинските беженци, които са преследвани. Но тъй като а, хиляди идват в Обединеното кралство всяка година, а, правителството има сериозна обществена грижа, загриженост. А, така че е, ние не подкрепяме безкраен брой от бежанци, но цинично, защото над 1 милион души пристигнаха в Европа а, миналата година. Госпожа Меркел каза, че всички могат да дойдат. Европейския съюз всъщност насърчава жените и децата да предприемат а, това смъртоносно пътуване, което причинява и загуба на живот. Около 10 000 а, деца иммигранти липсват, казват данните, и а, това открива вратите на а, милиони хора, където жените са третирани като второкачествени е, граждани е, е, и хората, лесбийки и хомосексуалисти още, са още в по-лошо положение за безопасността на жените и за тези, които търсят убежище, трябва наистина да зачертаем тази европейска политика и да напуснем Европейския съюз. Господин Лука Вланано за една минута. Благодаря, госпожо председател. Нека не съм банален, тъй като обсъждаме много важна тема. Не бива да допускаме жените да плачат, тъй като Бог брои всяка една тяхна сълза. Жената произлиза от мъжа, от едно от неговите ребра. Така че жените трябва да са равнопоставени на мъжете. Мъжете трябва да ги закрилят и да ги обичат. И така според мен трябва да подхождаме към жените. Нека заложим по-малко на бюрокрацията и повече на действията, на по-сериозните мерки. Следващият оратор, госпожа Йоди Когал Пелч, за минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, на Международния ден на жената говорим за насилието срещу жените беженки и жените търсещи убежище. Безспорно, жените и децата, които бягат от война и преследвания с надежда за по-добър живот в Европа, са изправени пред много дълго и трудно пътуване и са изложени на насилие и експлоатация. И всички сме наясно за проблемите на тези жени и деца. И трябва да предприеме важни мерки като предоставяне на адекватни грижи и адекватни условия за настаняване на тези жени и деца. И НП ще представи альтернативна проекторезолюция, защото не можахме да се съгласим с доклада. Смятаме, че докладчика е надхвърлила мандата си и разглежда въпроси, които не попадат в помощите на Комисията за правата на жените. Обежището, миграцията, правото на събиране на семействата не са темите, върху които трябваше да се съсредоточим. Трябваше да се точим върху бременните жени или кърмещите майки, например. Това са сериозни проблеми и вместо да помогнем за справянето им, за поредни път показваме, че винаги сме готови да надхвърлим мандата си и да надхвърлим правомощията си. Това е истинската пречка пред намирането на ефективни решения и приветствам колегите, ако ще подкрепят нашата плата резолюция. Е Благодаря госпожа Мария Нойхел за минута и половина. Уважаеми колеги, първо Сърдечно благодаря на госпожа Ханибол, която изготви един чудесен доклад и добра отправна точка за по-нататъчна работа. В текста става дума за жените беженки. Жените и мъжете беженци имат сходни проблеми. Страхуват се, че ще бъдат отделени от групата си, изложени са на студ и глад, на физически страдания притесняват се за бъдещето си, но жените са изправени пред допълнителни проблеми. Нерядко те са на път с децата си, нерядко са и бременни. Жените бежанци нерядко са напуснали страните си на происход, тъй като там са били изложени на опасност. По време на пътуването си продължават да са изложени на опасност, да са жертви на насилие от страна на други бежанци, от страна на мъже в страните, през които преминават. Жените бежанки плащат. Те плащат не само с пари, плащат и с телата си. Мисля, че е важно да опоменем това днес на Международния ден на жените. Жените беженци допускат да бъдат изнасилвани, за да им бъде дадена спасителна жилетка. Същото въжи и за дъщерите им. Всички ние в Европейския парламент знаем това. Знаем, че жените заплащат изключително висока цена, когато бягат от родните си страни. За това и трябва да гарантираме особено добра закрила на жените и децата беженци. Госпожа Гърлинг за една благодаря, госпожо председател. Никой не прави избор да бъде е, беженец и никой не се стреми да кандидатства за обежище. Никой не предприема такова пътуване без да е необходимо. Жени се разделят от децата си е, поради е, заболяване или насилие. Е, ние е, имаме дълг да е, предпазим тези жени от насилието и да им предложим помощ. Обаче доклада стига твърде далеч в някои области, особено по отношение на финансирането и правната помощ. Моята делегация на консерваторите от Венето кралство ще подкрепят резолюцията на НП, тъй като това отчита компетенциите на комитета и парламента но да искам да съм ясна, че ние оценяваме работата на госпожа Ханибол, разбираме е, усещанията, разбираме е, политическата подкрепа и няма да гласуваме срещу този доклад. Благодаря ви. Госпожа Викстрам, една минутка. Благодаря ви. Не всички имат нашият късмет да живеят в богати демократични държави и да са принудени да избягат от родните си държави. Затова благодаря на госпожа Ханибал за изготвени от нея доклада. Когато говорим за много важни теми, като разпределението на беженците между европейските държави, често забравяме, че зад а, числата се крият а, човешки същества. Докладът според мен е много разумен и много балансиран. Той засяга истинските проблеми, пред които са изправени жените беженци но за съжаление днес се притеснявам от исканията на консерваторите в Европейския парламент техните искания могат да доведат до влушаване на положенията на жените бежанки. И не мога да повярвам, че днес на Международния ден на жените може да приемаме подобно насилие срещу женки, жените бежанки. Не мога да повярвам, че на днешния ден сме готови да, да откажем тези жени право на сексуално и продуктивно здраве, след като те се прижертва на сексуално насилие. Думата ми господин Ек за една минута. Да, колеги. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, днес водим лицемерни дебати. Проявяваме лицемерие, тъй като предстои вероятно да бъде сътворен Балканският път. Проявяваме лицемерие, тъй като крайно десните партии изискват в крайен случай да пазим границите си, използвайки огнестрелно оръжие. Ние по никакъв начин не реагираме на тези изказвания, поради което сме и лицемерни. В никакъв случай не може да се стреля по жени и деца. Ако допуснем това, буквално ще погребем европейската идея. Европа трябва да прояви солидарност спрямо жените и децата бежанци, да остави границите си отворени за тях. Нека кажем нещо в отговор на крайно десните популистки изказвания от страна на някои колеги тук. Дължим това на Европа, дължим това на човечеството. Трябва да се противопоставим на тези хора, ако искаме Европа да продължи напред. Госпожа Халтала за една минута. arvoisa puhemies благодаря ви, госпожо председател. Искам и аз да се присъединя към тези, които изразиха благодарност на госпожа Ханибол за а, пълноценния труд. Отбелязваме си факта, че според някои а, доклада надхвърля необходимото, но човешките права са универсални. Когато разглеждаме конкретно положението на жените, и заплахите, опасностите, пред които са изправените, трябва да сме сигурни, че имат гарантирани необходимите им услуги. Разбира се, е, има услуги, свързани с репродуктивното здраве, с факта, че те са жени трябва да признаем, че сме длъжни да защитим една уязвима група. Жените беженки са точно такава група. Минута и 30 на Ангелика Ниблер. Благодаря, госпожо комисар. Госпожо председател, извинете, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Важно е днес на Международния ден на жените да обсъдим положението на жените мигрантки. Преди това проведохме едно също толкова важно разискване за социално-економическото положение на жените в Европа. Онова, което въжи за жените мигрантки и бежанци в областта на закрилата, трябва да бъде гарантирано и за всички останали жени. Първо, насилието срещу жените е абсолютно недопустимо. Сексуалните посегателства срещу тях, всякакви прояви на насилие, като например изнасилването, трябва да бъдат преследвани особено категорично чрез наказателно-правни мерки. Не бива да защитаваме извършителите. Трябва да предоставяме закрила единствено и само на пострадалите. Контрабандата на хора и борбата срещу нея. Това засяга разбира се, предимно жените мигрантки, но не само тях. Тук в парламента вече не веднъж сме говорили за принудителната проституция, например. Надявам се, че след срещата на върха Европейски съюз Турция ще можем да направим крачка напред в борбата срещу незаконната миграция и при създаването на възможности за законно навлизане на наша територия, за прилагането на контролируеми процедури. Благодаря ви за вниманието. Ще подкрепя резолюцията от името на нашата политическа група. Господин Пьер Антонио Панцери за минута и половина. Grazie, Presidente благодаря ви, госпожо председател. чуха доста нелепи доводи от страна на националистите днес. Трябва, може би, да си припомним, че в отговор, че отговорът, който ще дадем бежанската криза, ще бъде и тест за европейската интеграция и проверка дали напълно сме изоставили ценности, които основава Европейския съюз, сред които и човешкото достоинство. защото провалът с правенето беженската криза може да се върне, превърне в провал на целият европейски проект. Жените и децата бежанци са в особено уязвимо положение. Те са били жертва на трафик, жертва на сексуално насилие, на сексуална експлоатация, които водят до трайни травми за тези жени. Ето защо всички държави, шеки на Европейския съюз, трябва възможно най-бързо да ратифицират конвенцията от Истанбул. А ВКБОН трябва да вземе предвид полът като важен аспект при разглеждането на мобите за статут на бежанец. В доклад на господин Бол се спомена от много важни препоръка да се установи една истинска миграционна политика и политика в областта на убежището. Това е една с политически и морален дълг и ние трябва да го поемем с решителност. Благодаря ви. Следващият оратор за една минута, господин Арне Герике. Благодаря, госпожо председател. Когато днес говорим за положението на жените беженци и търсещи обежище в Европейския съюз, то мога да кажа следното като германец. Госпожо Ханибол, погледнете малко по-надалеч преди да започнете да изготвяте текстове, в които не поставяте правилния акцент. През изминалите 12 месеца Великобритания прие 166 бежанци от Сирия. Не критикувам страната, няма никакъв проблем с това, според мен, но в Германия и други приемащи страни стотици хиляди хора помагат на беженците. Моля, не им обяснявайте как да си вършат работата. През 2015 Германия прие 1,2 милиона беженци. Преди това Гърция и Италия също поеха огромна част от отговорността. Проблемът е общо европейски и в световен мащаб. Вчера проведох едно разискване от което имаше един основен извод. Просто отидете в един регистрационно-приемателен център, вижте какво става там и повече никога няма да пишете подобни доклади. Утре ще гласувам за альтернативното предложение на ЕНП. Господин Себастия за една минута. Благодаря ви. Искам да поздравя госпожа Ханибал за ценния доклад, е, от който става ясно, че жените беженки са двойно жертви и е, страдат двойно е, трябва да ни обърне внимание и Европейския парламент и съвета и държавите членки е, защото те искат да затворят, е, е, да хлопнат портите пред носа на тези, които се насочват насам. През 1939 година не беше толкова далече швейцарската активистка, една швейцарска активистка създаде е, помощи за тези, които бягаха от франкистския е, режим. Там децата умираха от студ и от инфекции и а, а, оживяха, оцеляха благодарение само на тези смели действия. Тези, които жените, които бягаха от нацистския терор, не трябва да забравим. Къде е паметта на историята? Къде е тук солидарността на Европа? Благодаря ви. Следващия Анна Мария все повече е, търсещи убежищи, които идват в Европа, са жени и деца. Често са жени сами с децата. Децата и младите момичета са е, изложени на риск от е, трафик на хора, но дори и в Европа трябва да им се осигури е, безопасност, отделни санитарни възли, достъп до е, здравеопазването, включително репродуктивното здраве. Трябва да има безопасни места за децата в центровете за прием и улесняване на търсещите обежище. Тези жени имат нужда от психологическа и физическа подкрепа. Ние имаме общо правило за трафик и обежище. Сега е време държавите членки да го прилагат изграждане на капацитет на базата на справяне с а, насилието срещу жените е, трябва да се е, е, вдига децата трябва да ходят на училище. За, за момичетата това означава а, придобиване на увереност и власт. Да се из... борим срещу а, явление като а, женене между деца, а, случване на брак между деца. Днес, госпожо председател, на Международния ден на жените трябва да можем да заявим на жените и децата, които бягат от а, война, в Европа, да им кажем, вие не сте сами. Европа означава безопасност за тях, да обединим сили и да ги защитим и да е, излезем с достоинство от този дебат. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателката. Уважаеми колеги, тъй като времето вече много напредва, трябва да ви кажа две неща. Първо, повече няма да приемам искания за сини карти. Второ, няма да има възможност за спонтанни изказвания. Колегите Прекалено дълго се изказваха. В и половина предстои да приемем сред нас високопоставен гост, затова и трябва да приключим на време. Моля да проявите разбиране. Госпожа Револ Далон Бонфо за една минута и половина. Днес на Международния ден на жената нека да помислим за жените търщи убежища в Европа. Те бягат от войната и си в особено уязвимо положение. Тяхното критично положение изисква от Европейския съюз напълно да вземе предвид аспекта по при на техните му за убежище. Напълно подкрепям доклада на госпожа Хонба, в който има отлични предложения за гарантиране на правата на тези жени. Много от тях са били жертва на сексуално насилие от безмилостните трафиканти. Ако не бъдат закрилени, има опасност те да станат жертва на на организираната престъпност, трафика на хора и принудителната проституция. Също така насяваме държавите членки незабавно да слушат край на задържането на деца, на бремени жени, на жертвите на сексуално насилие и жертвите на трафик с хора. Това само може допълнително да увеличи травмата от преживяните ужаси. И накрая Европейския съюз трябва да обърне особено голямо внимание на беженците и лицата търсещи убежещи ЛГБТИ, които са били жертва на допълнително преследвания заради своята сексуална ориентация. Изправени пред ужасяващото насилие, на което се били жертви тези жени и тези момичета, трябва да направим всичко възможно да ги приемем тук в Европа при достойни условия. И наистина е много жалко, че европейската десница се противопоставя на този текст, който хвърля не върху една често пренебрегвана действителност. Минута. Госпожа Хелга Стивенс за една минута. Госпожо председател, колеги! Въпреки добрите намерения, стоящи за този текст, според мен той не постига първоначалната си цел. Добре е да изискаме отделното настаняване на жените и децата бежанци в регистрационно-приемателните центрове. Добре е да го изискаме за жените и децата, пътуващи сами. Трябва отново да се върнем на въпроса за изнасилванията и насилието спрямо жените и децата бежанци. Но трябва и да се запитаме дали политиката ни на отворените врати ще допринесе за справянето с всички тези проблеми трябва да предоставим помощ. Но трябва ли да предоставяме помощ на тези жени единствено и само защото са жени? Какво да кажем за необходимостта да правим разлика между тези бягащи от война и преследване и економическите беженци? Малолетните и непълнолетни лица не трябва да бъдат задържани. Това се изисква в доклада. В доклада се изисква те да не бъдат задържани при никакви обстоятелства. Председателката прекъсва ораторката. Pardon, Съжалявам, казва председателката, времето ви изтече. Господин Левтерис Кристофоро за минута и половина. Днес честваме Международния ден на жените. Но посланието, което отправяме като Европейски парламент е какво ще кажем на този празник и това, че това трябва да се прилага в действие. Отлична инициатива е на този ден да е, обсъждаме е, правата на жените беженци, защото всички тези жени всъщност висът на оградата, на, на срама, искат да спасят живота си, живота на семействата си. Те предприемат този път на живот и смърт, за да не бъдат убити по време на война. Тези жени, които а, бягат от войната, за да а, станат, а, а, да получат обежище, също трябва да отчетем и. и е, да почетем и гръцките жени, които е, действат на оградата на солидарността и чест на, тери... на цялата гръцка територия. Да отдадем дължимото и на кипърските жени, защото е, кипърските жени също са жени беженци. Те са единствените жени е, беженци в Европа, е, които е, се борят да се върнат по домовете си след е, 40 годишна окупация. Те се борят да живеят с достоинство, така че Европейския парламент трябва да почете и е, е, единствените е, европейски бежанки, които за 40 години не знаят какво, каква е съдбата на децата им. Госпожа Тамашич, Статистиката ни казва, че 38% от всички лица, поискали обеща Европейския съюз през 2015 година, са жени и деца. Но въпреки всички усилия на пропаганда да ни убеди в противното, се оказва, че сме приели в Европа много повече мъже в активна възраст, колкото жени и деца. Не смятам, че Тези мъже трябва, може би, да останат, защото това са мъже в боеспособна възрастите би трябвало да спасяват и освобождават градовете в Сирия, иначе кой ще го направи? Американски, европейски войници или не? Трябва да го сторят местните войници, но за нещастие Европейския съюз продължава със своята политика на безразборно предоставяне на убежище. Мисля, че не бива да се използва страданието на бежанците за тържащи убежища, за да се насърчава правото на аборт. Благодаря ви. Господин Адам Шайнфелд за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Жените и децата, бягащи от жестоко насилие, са преживели ужасяващи неща, травмирани са, но именно това, от което са избягали, изведнъж отново се изправя пред тях тук на територията на Европейския съюз. Поради това и не разбирам някои от исканията в този доклад. Трябва да анализираме този парадокс и причините за него – защо е на лице този парадокс? Защото в редица държави членки религията, традициите, принципите се поставят над европейското законодателство или се разглеждат наравно с него. унези, които се установяват на наша територия, трябва да спазват нашите правила и закони, не обратното. Затова и трябва да прилагаме принципите на демокрацията и гражданското общество. Трябва да ги прилагаме спрямо всички, които идват тук на европейския континент като наши гости. Освен това, всички държави членки трябва да подпишат Конвенцията от Истанбул на съвета на Европа. Благодаря, господин Штеховски, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Госпожо заместник председател, за това, че чудесно произнесахте името ми. Госпожо комисар, когато кажем, казваме беженец, си представяме повече мъж на 20-30 годишен, който идва в Европа, рискувайки живота си, за да постигне своята мечта да живее в богато общество. Малцина са тези, които разбират, че в момента на гръцко-македонската граница поне половината от бежанците са жени и деца и те търпят, те са жертва на дискриминация. В процеса на приемането им от властите е, те са непрекъснато е, нападани от мъжете и е, те тръгват все повече на път. И трябва да реагираме. Независимо от това, намерението на доклада е благородно. Жалко, че Европейския парламент не може да постигне съгласие. Той е отново жертва на политически борби и с него се злоупотребява. Е, да се включат неща, които нямат нищо общо с е, настоящото положение на жените в Европейския съюз. Мисля, че това трябва да бъде заклеймено и затова подкрепям предложението за резолюция на НП, което представлява една альтернатива. Благодаря ви, както вече казах, за съжаление нямаме време за спонтанните изказвания, тъй като имаме е, гост-оратор, който ще говори за иммиграцията. Думата има госпожа комисаря. Уважаеми членове, дами и господа е, депутати, темата наистина е изключително важна в уводните си думи ви предоставих и важна информация. Просто бих искала отново да ви благодаря за направените от вас коментари и за проведената днес дискусия. Отново бих искала да ви гарантирам, че Европейската комисия е готова да направи всичко възможно, да направи всичко по силите си, за да могат да бъдат предприяти ефективни мерки. По този начин живота на най-уязвимите бежанци, които идват в Европейския съюз, би могъл да бъде улеснен. Всичко това ще бъде отразено в предприятите от нас мерки за в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Мери Ханибал има думата в качеството си на докладчик за две минути. We are relatively well off and relatively prosperous. ние имаме всичко до голяма степен имаме и много благоденствие, докато тези хора трябва да бягат от своите страни, за да избягат от войната, от раз, разбиването на техните животи. Ние чухме в този дебат, че жените бежанци имат специални нужди, нещо над което настояха много от ораторите. Аз съм против резолюцията на НП, защото там на, на, на практика се, не, не, се казва, не се казва нищо за това, това което е най-важно и което е залегнало в моята резолюция. Там а, с, с, е се, се, се набляга на бременните жени, жените, които имат нужда от семейно събиране и така нататък. Но жи, правата на жените са основни, универсални права. Затова много ви моля да подкрепите това, което е залегнало в доклада днес. Благодаря. Благодаря. Днес ще се гласува. Сега Прекратявам заседанието за, за малко.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 Уважаеми дами и господа, преди да продължим с нашето заседание, искам да кажа, че всички сме покросени от смъртта на Берта Касерес. Тя е активист за човешките права. Тя беше пример за много тя беше символ на смелост и дързост. Тя се борила за правата на ам, хората в Хондурас. Госпожа Касерес е беше позната на много наши депутати, защото с нея много, мнозин от нас са работили съвместно години наред. И затова Европейския парламент осъжда правителството на Хондурас и призовава правителството да направи всичко възможно, за да бъде наказан извършителя на това ам, деяние. Госпожа Касерес е име известно по целия свят и се надяваме, че това, което се случи с нея, няма да обезкуражава други активисти за човешките права. Особено като си има предвид, че в Хондурас много хора са жертвали живота си. Всички, които познаваха госпожа Касерес, ще я запазят в спомените си. Сега уважаеми господин Върховен комисар на ОНЕ за бежанците, уважаеми е, Филипо Гранди, уважаеми колеги, днес на 8 март Европейският е, парламент, както и всяка година в Европейския парламент е, правим, почитаме 8 март, Денят на жената. Намираме се в ситуация на криза, на беженска криза, която е безпредседентна по рода си след Втората световна война. Е, днес посветихме нашето внимание на жените, които са част от този беженски поток – които, жени, които са изложени на рискове. Знаем, че жените а, са особено застрашени. Бягството им е свързано с а, редица рискове и неизвестности. Всеки ден а, научаваме за случай на дискриминация, унижаване, недостойно отношение към а, жени, както и случаи за нарушаване на техните човешки права. Има много жени, които са в лагери, беженски лагери и не знаят какво ще се случи по-нататък с тях. Европейския парламент се бори решително срещу всякакъв вид насилие срещу жени в беженски, беженските лагери извън тях и тези, които нарушават правата на жените, трябва да бъдат наказани. Има много смели жени, които през годините са се застъпвали за спазване на правата на жените, както и първата жена председател на Европейския парламент Симон Вел. Тя е само една от многото от нашите редици. Я, наясно съм, че приносът на тези жени е незаменим. Но трябва да се има предвид, че нищо не е гарантирано за, за вечни времена. За това, за тези права на жените трябва да се борим всеки ден. Тук сред нас е върховния комисар на ООН за бежанците, господин Филипо Гранди, който е тук сред нас Уважаеми господин Гранди, имате думата. Господин председателю, благодаря ви за топлото посрещане. За мен е чест да съм тук с вас днес, за да отбележим Международния ден на жената и да говорим а, за а, този ден от гледна точка на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците. Миналият месец бях на остров Лесбос в Гърция. Гръцката а, крайбрежна охрана тък му придружаваше лодка с бежанци. На нея имаше 200 души. Повечето от тях бяха жени с деца. Някои от децата бяха много малки, някои по-големи. Имаше и болни хора когато слизаха, имах възможност да говоря с няколко от тях и те ми разказаха истории за конфликта, от който те бягат в Сирия или Афганистан. Опасностите, през които са изминали и опасенията от това, което ги очаква в бъдещето. Това беше само един малък пример от цялата тази картина, свързана с разпределянето на бежанците по света. 42 500 средно са принудени да напуснат домовете си всеки ден. Половината от тях са жени въпреки че по-голямата част от тези хора, 86% са на други континенти. Европа е изправена пред рекордни ам, нива на бежанци. През 2015 милион души са дошли в Европа, като са преминали през Средиземноморието. Всички сме виждали ам, е, снимки с повече от 3700 души не са успели да преживеят това изпитание. Тази година 138 000 бежанци и мигранти са пристигнали в източна Европа повечето случаи се говори за млади мъже, които искат да търсят работа. Но днес, в Деня на жената, искам да кажа, че две трети от тези мигранти и бежанци са деца и жени. В миналата година делът им е 41%. Фатима, тя е напуснала Сирия заради конфликта и стига до гръцкия остров Самос. Тя е била много травматизирана и наранена. Тя е била подложена на, на насилие от страна на мъжа, с който е пътувала. Тя е отведена в болница за лечение и там е разкрила, че мъжът ти и а, е предоставил нея и дъщеря й на мъж, който не познават и който е щял да ги отведе в една сигурна държава в Европа. Той е отнел техните документи, пари и мобилни телефони. Той е насилил и е забранил да контактува с мъжа си. Тя е само един от примерите от хиляди жени, които са изложени на, населе, на насилие и ам, поема този опасен път към Европа, за да избягат от конфликта, за да намерят в Европа ам, своето обежище място, където беженците са добре дошли, където се спазват човешките права. И така, за да търсят по-добра по альтернатива, те се доверяват на трафиканти на хора. Повечето от хората, които идват в Европа, 88% от тях са от десете страни, от които идват най-много бежанци. Сирия, Афганистан, Ирак, Еритрея и Сомалия са някои от тях. Говорим тук за бежанско движение. Броят се увеличава на хората, които бягат Виждаме, че има и много бременни жени или жени с бебета и деца сред тези, които пристигат. Проучване показва, че 20% от сирийците, които идват в Гърция, са жени, а, са семейства или част от семейства, т.е. само жените и децата идват. Много от жените са били изложени на насилие от страна на безкруполни трафиканти или пък жените са преминали пред много опасни маршрути, маршрути по които не е имало никаква охрана. Те е трябвало да спят по паркинги, от страни на улицата, в паркове. на Западните Балкани бяха затворени някои граници, в резултат на което 35 000 бежанци ам, стоят по границите. От тях много жени и момичета ам, са изложени на ам, насилие и а, в много от а, регионите се прави опит да се създадат условия за приемането на хората, които бедстват, като по този начин се окаже и подкрепа на жените. В много от тези цен, приемни центрове се предвижат отделни помещения за майките, жените и децата. Създадени са центрове, наречени Blue Dots, които ам, осигуряват ам, услуги, а, дават информация на семейства. Има и много уязвими жени и деца, на които също се оказва подкрепа и много от тях, както вече казах, са били изложени на сексуална експлоатация и насилие. Имаме нужда от хуманитарна реакция. Има страни, които с много по-малко средства, обаче те оказват по-голяма помощ на тези хора, които напускат домовете си. В Европейския парламент се призовава многократно хората да се третират с достоинство и да зачитат техните права тази спешна ситуация не трябва непременно да се нарича криза. Това е ситуация, която, с която можем да се справим. Имаше среща на правителствените държавни глави с Турция по въпросите за миграцията. Ние не бяхме страна в тези преговори. Все още продължават разговорите но а, съществува безпокойство, свързано с някакви евентуални договорености, преместването на хората от страна, една страна в друга, без да има гаранции за защитаване правата на бежанците съгласно международното право. An asylum seeker should only be returned. Търсещите убежище трябва да бъдат връщани в тяхната държава по происход, само когато е имало разглеждане по същество на малобата му от страна на третата държава. Търсещите обежище не трябва да подлежат на връщане в държавата им и те трябва да имат възможност да получат обежище в при спазване на международните стандарти в това отношение. Беженците трябва да получат достъп до образование, до здравеопазване и ако е необходимо и до социална помощ. Тези предпазни глази ще, клази ще трябва да бъдат разписани в правна форма и както и механизма по смисъла на който ще се разглеждат молбите за убежище. Разглеждането на молбите преди тръгването на бежанците също трябва да бъде практикувано, защото може да се окаже, че дори и условията да са изпълнени по принципа на връщане на беженеца, той да не подлежи все пак на връщане. Турция приема 3 милиона беженци. Международната общност също трябва да поеме своята част от отговорността. Приветстваме всяка инициатива, по смисъла на която има редовна линия по приемане на бежанци от всички съседни държави в региона. Не само а, от Търция и не само бежанци от Сирия. Искрено се надяваме, че ще има такива законни пътища и че те ще се прилагат и към други държави в региона, които също приемат голям брой бежанци, като Йордания или Ливан. Приканват се държавите да използват различните правни пътища за прием на бежанци, така че държавите да не трябва да се справят с проблемите свързани с трафика на хора и контрабандата. Това означава, че трябва да има частни спонсорства, събиране на семействата на бежанците и стипендии за студентите. Трябва да се осигури мобилност на трудовата ръка. За да може сирийците бежанци да могат да получат подобна помощ, въпросът ще бъде обсъден в Женева. Ще обсъдим и възможността за споделяне на отговорността посредством различни пътища за прием на сирийски бежанци. Ще трябва Турция да поеме и конкретни ангажименти. Надяваме се, че до 10% от сирийските бежанци в региона които по-настоящем са 4,7 милиона, ще могат да се възползват от тази възможност. Продължавам да вярвам, че ако се справим с потока на бежанци и мигранти в Европейския съюз, ни е необходим координиран подход, базиран на солидарността, политическото лидерство и споделянето на отговорността. Така ще се стабилизира ситуацията и ще може по-ефективно да управляваме потока от мигранти. Миналия петък представихме практически предложения на Европейския съюз и неговите държави членки именно за тази цел. Тези предложения все още въжат. В тях се съсредоточаваме върху по-добрата регистрация на бежанците и по оправдания отказ на придаването на статут на беженец. Задължително е разпределението на бежанците да стане факт. С подкрепата на Европейската комисия, на която сме благодарни, трябва да, насърчи, да увеличим капацитета за спешни случаи в Гърция, като тези отряди ще трябва да работят редом с гръцките отряди. И накрая трябва да си извлечем полука от уроците, които научихме. Трябва да се прилагат европейските международни стандарти за придаване на статут на беженец, дори и в случая на спешност. Не трябва да се стига до излишно страдание, до загубване на човешки животи. Жените, и непридружените деца са основните жертви. В рамките на спасителните операции трябва да се разработи координирана система, която да придружава децата и да може да се даде отговор на всякакво насилие срещу жени и деца. Нуждаем се от нов подход, за да може да имаме ефективна европейска система за даване на статут на беженец. Това е важно не само за беженците и мигрантите днес, а и за тези, които ще дойдат утре. Важно е държавите членки на външната граница на Европейския съюз да престанат да понасят това непропорционално бреме. Солидарността е от изключително значение днес за Гърция и Италия, но тя е, може да бъде необходима и за други държави за в бъдеще. Дами и господа, господа депутати, Следващата седмица ще станат 6 години от започването на сирийския конфликт. Както вече казах, 4,7 милиона потърсиха убежище в региона. 6,5 милиона са разселе, вътрешно разселените. Много от тези хора се нуждаят от хуманитарна помощ. 4,5 милиона се намират пък в трудно достижими региони. ООН, ВКБ на ООН и всички сходни организации успяха да осигурят хуманитарна помощ на хората, които страдат вече дълги години от войната и от лишенията. Въпреки това, въпреки щедростта на приемните правителства в съседните държави, сирийските бежанци продължават да са изправени в трудни условия на живот. Наскоро проведохме проучване със Световната банка и установихме, че в Йордания и Ливан 90% от сирийските бежанци живеят под националния прак на бедността. Те нямат достъп до пазара на труда и всички ресурси, които тези хора са взели със себе си, вече са изчерпани. На международната конференция международната общност обеща 10 милиарда евро за помощ на бежанците. Целта е да се подпомогнат бежанците и приемащите ги общества, като се подобри, подобрят условията им за прехрана и за образование. Сега всички държави трябва да изпълнят обещанията, които поеха на Международната конференция. Спешно е. Не може да си позволим да се бавим. Не може да се бавим, защото трябва да стабилизираме бежанците в региона и приемащите ги общества. Сирия не е единствената държава в региона, в която има насилие. През 2015 година населението ескалира и в Ирак. Това доведе до нови вълни разселени лица. През последните две години 3,3 милиона човека бяха разселени в тази държава. 16% от хората, идващи в Европа днес, са от Ирак. След три, повече от три десетилетия афганистанците остават най-голямото мигрантско общество в света. 6,7 милиона са бежанците, идващи от Афганистан. По-голямата част от тях живеят в Иран и в Пакистан. През 2015 година, през втората половина, имаше голяма вълна на насилие, което доведе до разселване на много лица сред които много непридружени деца, които в момента се опитват да стигнат до Европа. Днес в Афганистан 31 31 от 34 провинции са обект на конфликт. Над 1 милиона човека са регистрирани като вътрешно разселени. Това е увеличение с 87% в сравнение с миналата година. 25% от хората, идващи в Европа, са афганистанци и се нуждаят от спешна закрила. Конфликтите в света продължават да прекъсват човешките е, животи и да ги отежняват. Броят на войните и на разселените хора се увеличава значително в Северна Нигерия, в е, Централната Африканска република, в Южен Судан и Бурунди. Просто ви изброявам някои от зоните на конфликти. Рогът на Африка остава сцена на много разселени лица, включително сомалийски бежанци. Едва ли можем да дадем на бежанците повече, а понякога им даваме и по-малко от необходимия минимум. Понякога хората нямат възможност да работят законно и за това трябва да разчитат на оскъдната подкрепа, която им се предава. Много хора попадат в ръцете на трафикантите, много от тях измират. И то не само от отдавяне, като тези, които загиват в Средиземно море. Много хора а, загиват от насилието, упражнявано върху тях от страна на трафикантите. В Централна Америка много хора от Салваторе, от Гватема, Гватемала бягат от а, транснационалните престъпни банди. Днес е Деня на жената и това е възможност да си спомним, че много тези хора са жени и деца. Използват се традиционните миграционни пътища на север, за да се потърси бъдеще. Много хора действително са бежанци, които бягат от мъчения и смърт. В този свят осеян с конфликти, това масово предвижване на масите е реалност. Не е решение да държим тези хора на страна. Това само ще увеличи страданието на хората, които така или иначе вече са страдали. And women everywhere. Жените, където и да са, са най-уязвими. С оглед на масовото разселване на хората, много често първата реакция на хората е да развяват плашилото на страха. Насаждането на омраза срещу тези, които са различни, това е нещо неприемливо. Истинският отговор може да почива само на солидарността и на човешките права, само на споделянето на отговорността и спазването на международното право. Днес празнуваме многото постижения, които ни доведоха до този успешен път на равенство между половете в социалния и економическия живот. Денят на жените бе празнуван за първи път през 75-та година. Така че трябва да помислим колко време ни отне да се стигне до това пълно равенство. Дискриминацията, изключването на етнически принцип, с оглед на вероисповеданието и с оглед на половете са основната причина за преследване и неизменно водят до разселване. В 27 държави жените все още нямат същите права като мъжете и не могат да дадат своята националност на децата. Много жени, които идват в Европа, идват именно от тези държави, включително от Сирия, от Ирак. Това означава, че ако липсва бащата или ако няма доказателство за бащинство, тогава децата няма да имат никаква националност и те ще бъдат апатриди. Това се отразява на достъп им до образование и до здравеопазване. Не им дава възможности да се върнат от дома, когато условията го позволяват. Дами и господа депутати, както многократно през последните 25 години сме чували, няма хуманитарно решение на политически проблеми те са основната причина за това масово разселване. Няма хуманитарно решение на безкрайните войни, на надигащото се насилие, на репресията и на липсата на управление в много части на света. Нуждаем се от политическо лидерство и от действия, за да се справим с разселването и миграцията. Хора като Матима Фатима, извинете, и като малката и дъщеря трябва да могат да намерят сигурност и закрила. Не трябва те да се обръщат към контрабандисти и трафиканти на хора, които само ще ги експлуатират. Това не са някакви абстрактни понятия спрямо които да излизаме с абстрактни изявления. Това са брутални, действителни факти, които изискват смели политически решения на базата на международно сътрудничество. Трябва да се спазва човешките права, да има солидарност между държавите и отново да видим появата на чувството за хуманност. Европа е изправена пред истината. Сега тя трябва да препотвърди ценностите, на които бе създадена. Благодаря. Благодаря, господин Гранди. От името на комисията, господин Аврамополус има думата. Благодаря, господин председател. Господин Върховен комисар, бих искал първо да ви благодаря за този призив и за това, че вие обърнахте нашето внимание на, към съдбата на жените мигранти в този Международен ден на жената. По гръцките брегове, през Западните Вълкани, всек, всеки ден идват много хора, но нещата, начина по който събитията ни се представят, някакси ни карат да забравяме, че става дума за човешки същества, които се нуждаят от закрила. Това са жени, сами жени, майки, които всеки ден трябва да се борят, да, да закрият своите деца. Европейската комисия не трябва да забрави своят хуманитарни отговорности. Да, трябва да управляваме миграционните потоци и да ги направляваме, да, трябва да има по-добро управление на нашите външни граници за Европейския съюз, за държавите членки, за нашите съграждани, но също така и за хората, които пристигат в Европа. Да, трябва да прекратиме дейността на трафикантите с помощта на Европол и защото всеки ден те са носители на човешка смърт. Ние сме отговорни и ние трябва да създадеме повече легални, законни пътища за пристигане в Европа, за да могат тези хора да пристигат в Европа по сигурен път. Затова аз се обръщам към държавите членки не само да поемат своите отговорности, що се отнася до разпределянето е, по схемата, но да го направят колкото се може по-бързо. Всички незаконни мигранти, които пристигат в, от Турция, ще бъдат върнати в Турция съгласно международното право. За тези, които обаче са вече тук, нещата трябва да се подобрат. За това ние предложихме създаването на хуманитарна схема за помощ. За това имаме нужда от бързо разпределение и разселване на иммигрантите по различните държави страни. Знаем го. Върховният комисар, комисарят е нашия основен партньор за и ще продължиме да работиме заедно с Филип Погранди и всички за да може е, господин Гранди дой е, постъпи скоро във Върховния комисарят, но той е един ветеран в борбата за правата на беженците. Още веднъж при... приветствам тясното сътрудничество, което установихме с Върховния комисарят. Аз наистина искам да поздравя комисарията за извършената работа по време на сегашната криза. Е, тяхната помощ е от изваредно значение и тук в Европа, и извън Европа. Европейската комисия и Върховния комисариат ще подпомогнат Италия и по-специално Гърция за поемане на мигрантите и тяхното разселване в останала Европа. Необходимо е бързо да, да започнем да прилагаме доброволната схема за разселване на бежанци, за да, за да може да се подобри положението също така на сирийските бежанци и на всички бежанци в Турция. Но нещата не спират до границите на Европа. 60 милиона са мигрантите по земята. Това означава, че не трябва да забравяме какъв е размера на а, миграционните вълни и пред какво предизвикателство са изправени. Всеки трябва да поеме своята отговорност. Всички развити страни е, в света трябва да, да отговорят на призива на ООН за разселване и поемане на част от потоците. Е, конферен... Донорската конференция, която ще организира Върховния комисарят на 30 март, ще бъде една възможност да се постигне това. Нашият е, Нашият свят се характеризира от мобилност. Явление, което ще, е, ще разширява и ще придобива нови размери в следващите години. Не можем да си затваряме очите пред мобилността на хората. Ние не можем да спрем е, мобилността. Ние трябва да намерим начин да отговорим на тази мобилност чрез стабилизиране на положението, чрез помагане на страните на прием и на, чрез подпомагане на самите мигранти. Това е отговорност на Европа и ние и имаме интерес да помогнем на всички онези, които в момента е, се сблъскват и управляват миграционните вълни. Е, ми управлението на миграционната криза иска здрави партньорства, по-добро -по сътрудничество, една наистина международна организация. Необходима е глобална стратегия. Тази много лика и сложна миграционна криза не може да бъде разрешена с един единствен подход. Не може една страна да бъде отговорна, не може да има един единствен а, орган, който да поеме отговорността за това. Връзките, сътрудничеството между Европейския съюз и е, Върховния комисарят за беженците е от огромно значение и това сътрудничество ще се развива в близките седмици и месеци. Ние сме готови да допринесем за неговото затвърждаване. Благодаря ви. Благодаря, господин Аврамополос. От името на ЕНП, господин Гонзалес Понс има думата. Уважаеми върховен комисар, Международният ден на жената е свързан не само с права, но и с факти. Жените трябва да се ползват със същите права, с които се ползват и мъжете, но в много страни това е така. не е така. В много страни жените имат по-малко свободи и по-малко права. В Европа има еднакви права и свободи, но на практика нещата изглеждат по различен начин. Това също е един известен факт. К жените изпадат в по-големи затруднения. Аз ако бях жена, за мен ще да е по-трудно днес да се изкажа в парламента. Това трябва да се каже в Деня на жената. Но има и много а, причини, а, които могат да се посочат точно в Деня на жената. Има а, много момичета и жени, които нямат право на достъп до трудовия пазар имат възможност да работят. Много възрастни жени напускат работата си, защото са баби и трябва да се грижат за децата. Много жени са подложени на унижение и насилие само защото са жени. Много жени живеят в бедност. Всяка година 3500 жени в Европа умират, защото са били убити от своя мъж, съпруг или партньор. Днес всяка трета жена в Европа е жертва на сексуално насилие. Разбира се, Днес говорим за жените бежанци. Това са жени, които имат нужда от защита. Тези жени бягат с децата си. Много рядко има мъж, който бяга с децата си. Жените много често стават жертви на сексуално насилие. Много жени са в тези кризисни региони и са били подложени на насилие или на генетално усъкътяване. Тази година сме свидетели на една хуманитарна драма. Предложенията, които се правят от някои, са нехуманни. Нехуманно е, че а, жени и деца трябва да бягат от родината си в лицето на тази трагедия, ако не действаме хуманно, тогава ние сме тези, които сме нехуманните, а не тези хора, които бягат. Не можем да спираме, да блокираме пътя на тези хора, защото това не е нашето общество, в което живеем. Ако ам, някой е роден като жена, ам, трябва да се ам, чувства като а, облагодетелстван, а, но за всички жени е много трудно да се справят. За тях са, за да пробият в живота трябва да полагат херкулесови усилия. Нека да подкрепим всички жени. Благодаря ви. Господин Гозален Спонс от името на е СИД, госпожа Гион. Благодаря ви, господин председател. Надявам се, че за напред всеки разбира, че в контекста на хуманитарна криза жените беженци, които са все по-многобройни, са и най-уязвимата група. По повод на Международния ден на правата на жените, имайки предвид и вашето присъствие тук, господин Върховен комисар, бихме искали да изведем на преден план условията на оцеляване на тези жени. Аз бих искала да дам думата на една от тях. Една млада сирийка, цитирам. Никога така и не можах да а, спя в лагерите. Страхувах се някой да не ми посегне. А, жените всъщност нямат право да се оплакват и а, не могат по никакъв начин да кажат каквото идея, за да не попречат на пътешествието. Това, което чухме, не идва от устата на някой, който идва от Сирия, от Ирак или се намира там. Не, тази жена е тук в Европа. Тя тук в Европа продължава да живее в страх от насилие, което означава, че това, което чухме, показва, че миграционната политика до тук отделяше малко внимание на уязвимата група. Приехме някои стъпки, но на практика те не се усещат. Както каза и колегата, на всеки един етап от път, пътя на бежанците трябва да се предприемат мерки. От тръгването им от тяхната държава до приема им в приемната държава. Тези, които приемат бежанци, трябва да получат специално обучение. Трябва да има а, спални помещения, в които хората да бъдат разделени по пол. Важно е да действаме заедно. Европейския съюз и неговите държави членки не може да продължават да заседават на Европейски съвети без да взимат колективни и ефективни решения, за да се преборят с миграционната и морална криза, в която се намира Европейския съюз. А имаме възможности. Можем да създадем законосъобразни пътища към Европа. Така ще се преборим с трафикантите, които продължават да се обогатяват. Можем да създадем ефективен механизъм за междуевропейска солидарност и е, поравно да си поделим отговорността. Гърция и Италия са изправени пред най-големи трудности. С нетърпение очакваме предложението на Европейската комисия за преразглеждането на регламента Дъблин. Надяваме се, че вашето решение ще доведе до драстични промени в това отношение. Друга възможност – пълно прилагане на единния режим за даване на статут на бежанец, за да не се стига до там статута на бежанец да се получава в зависимост от, на някакъв лотариен принцип или защото някой си е заплатил. Нуждаем се от спазване на човешките права. Изключително важно е да се запази такъв баланс, имайки предвид и срещата ЕС Турция. Благодаря. Благодаря, госпожа Гийом. От името на ЕКАРЕ господин Киркоп. President. Господин председател, господин върховен комисар, господин комисар, аз бях министър, който отговаряше за разселването на мигрантите по време на босненската криза. И тогава аз бях много горд, че Европа не обърна гърба към тези е, е, бежанци. Но миналата година едни е, политици отвориха вратите към, за всички без, няка, без безразборно. Аз смятам, не смятам, че е, решението е пряко преселване и раз, е, преместване на границата. Ако Европейския съюз трябва да, да, продължи да, да бъде една общност на единство, то трябва да се управляват миграционните потоци. Господин председател, като докладчик по постоянния механизъм за пре, е, е, заселване, аз смятам, че трябва да има една обща програма. Този механизъм обаче не функционира. Нека бъдем честни. Някои държави членки просто не искат да поемат своята отговорност. Аз не смятам, че това е рецепта за правилното функциониране на цялата система. Държави, държавите членки няма да прилагат тази система, докато не се стабилизира положението по външните граници и те да бъдат управлени, да има по-добро управление. Говориме за законни пътища за пристигане в е- Европа. Това е, това е възможно чрез е, преместване и настаняване, като по този начин ще изтръгнем жените и децата от лапите на е, трафик, трафикантите. Защото толкова са драмите, пред които сме изправени. Ако можем да контролираме кризата, ще можем да създадем една справедлива и управляема система. Това не означава, че няма да има хуманитарност. Не по този начин ще осигуриме за тези хора начина на живот, който те наистина заслужават. От името на либералите госпожа Викстрама има думата. Благодаря господин председателю, благодаря ви господин Гранди за вашето изявление заехте този пост беше заета от вас, когато Европа не беше изложена на такъв мигрантски натиск. Беженската криза последва след финансовата криза и виждаме, че все още стоят много предизвикателства пред нас, свързани с нашия ангажимент да предоставяме помощ на тези, които имат нужда от нея. Въпреки всичките ни проблеми, ние сме все още най-богатия континент на света и живеем най-дълго. Има глобална система за даване на убежище, която се поставя под въпрос от хора, които предпочитат правото на убежище да не е императивно право на ам, този, който е в нужда, ами просто да е ам, е, въпрос на жест да се дава такова убежище. Опасявам се, че в днешно време няма как да си избираме дали да даваме убежище или не, защото много хора ще останат без защита без защита и това ще има за тях невъзвратими последици. Не трябва да има такъв цинизъм в подхода ни да свързана с бежанците. Не трябва да се крием зад стени и а, просто от време на време да изпращаме по един подписан банков чек. Това не е Европейския съюз, в който искам да живея и да работя аз. От името на АЛДЕ аз съм говорител по тази тема и участвам в преразглеждането на регламента Дъблин. Господин Върховен комисар, мога да ви изпратя ясно послание, че либералите и демократите в Европа винаги ще защитават правото на обежище. Има някои хора в тази зала, които смятат, че не става въпрос за избор а, можеш да си избираш или а, да зачиташ основните права, или а, да се присъединиш към О, не, но ние казваме, че избираме и двете и ви подкрепяме. Върховният комисарят към ОНЕ трябва да получава много повече подкрепа освен финансовата. Времената са трудни, има много предизвикателства, но нека да разберем, че този континент никога не е бил в по-добро положение да се справи с тези предизвикателства. Имате цялата подкрепа на нашата политическа група за свършената от вас работа и ще работим и за напред с вас, така както сме правили с вашия предшественик. Благодаря ви. Госпожа Бьорк има думата от е, името на ГУЕ. Е, Благодаря ви, господин председател. ООН и ВКБ на ООН желаят да се спазва международното право в областта на обежищата. Именно за това е, сте днес тук сред нас. Срамота е, че Европейският съюз в отговор на беженската криза не се допитваше повече до вас. Да, това е световна беженска криза, но ние нямаме такава тук в Европа. Много умни неща казахте и много важни. Трябва да се засилят правата на жените бежанци. И аз се надявам, че малко по-късно днес ще подкрепим един важен доклад в това отношение. Трябва да поемем повече хора и то по такъв начин, че тежестта от приема им да бъде разпределена по-равно. Трябва да има и сигурни пътища към Европа. Напълно сме съгласни с това. Трябва да придружим извинете, да помогнем и на непридружаваните деца. Вчера бях в Кале и това, което видях там, изобщо не отговаря на правилата за човешките права. Моля ви, елате в Кале. Погледнете какво се случва там. Казахте, че трябва да се борим с ислямофобията и расизма в Европа. Разбира се, че сме съгласни, но не може да оставим Гърция да се превърне в бежански лагер. Трябва всички да поемем своята част от отговорността. Господин Гранди, Европейския съюз в момента се опитва да договаря с Турция бежанците да останат извън нашата територия. Бежанците се връщат обратно в същите лодки, с които са дошли до нашите брегове. Благодаря ви още веднъж за това, че ни гостувахте днес. Европейския съюз не защитава правото на обежище. Надявам се обаче, че вие ще го направите. Für die grüne Fraktion hat jetzt das Wort Frau Harms. Госпожа Хармс от името на Зелените. Уважаеми господин Върховен комисар, уважаеми господа, дами и господа, уважаеми колеги, вашето изказване показа, че е много важно днес да опитаме обсъждаме тази тема и хубаво, че бяхте тук, за да ни припомните в каква бедствена ситуация се намират жените и децата в тази глобална беженска криза. Много е добре, че ни разтърсихте и ни дадохте тези примери. Данните, които посочихте, показват, че сме изправени пред един световен проблем. Като членове на Европейския парламент, в мнозинството си наистина сме шокирани от това, че в Европейския съюз е станало толкова трудно да се спазва Женевската конвенция, както и да се спазват правата, свързани с обежището. В Европейския парламент се конфронтираме, въпреки че тук има представители на държави, които са били жертви на войни, на катастрофи, на унищожения преди няколко десетилетия и наистина сме шокирани от това, че не си спомняме за нашия потенциал и за това, че сме способни да се справим с кризата. Благодаря ви за вашата реч, защото тя наистина ни разтърси из основи. Относно а, разговорите с Турция и Европейския съюз, става ясно, че в момента се водят преговори в много ограничен състав и тези пазарлъци, един сириец да влезе, един да излезе, също е нещо, което а, ни а, а, безпокои ред може да се постигне чрез презаселване. А, тук се прави опит да се прилага един много а, минималистичен подход, когато говорим за криза, беженска криза с такива измене, измерения. Все още не си даваме сметка за измеренията на тази криза и все, и все още се прави опит някакси а, отделни страни да се предпазят от катастрофата. Но ам, тези катастрофа и тези кризи в непосредствена близост до нас ще се задълбочат с времето, ако не предприемем нещо. Благодаря ви. Госпожо Хармс, имате право. Дами и господа, моля ви, заемете местата си. Уважаеми колеги, моля ви, заемете местата си. Това не прилича на дебат, а прилича на футболна среща преди да започне матча. Моля ви, това не е подобаващото отношение към един такъв сериозен дебат. Няма да продължа с дебата, докато колегите не са заели местата си, защото няма смисъл. Това е дебат, който водим в момента, който е много важен и начинът по който се държите е неуместен. natürlich nur ein Zufall, dass das überwiegend Männer sind. Е, да, може би е случайно, че само мъже се разхождат из залата. Господин Паксас, имате думата. Поне пирмининке, колегос. Благодаря, господин председател, скъпи колеги, господин върховен комисар. Радвам се, че сте тук е, сред нас и се надявам, че Европа наистина ще успее да овладее положението. Естествено, че държавите членки трябва да, помагнат, да помогат на бежанците, а не да отварят своите граници за всички. Трябва обаче да поемеме политическа отговорност, защото не, не, не е нужно да се обсъждат неща, които са очевидни. Хуманитарната помощ, хора, които бягат от своите домове, от своята родина, защото са жертви на политическо преследване и искат да дойдат в Европа, естествено. Но господин Върховен комисар, вие няма да приемете във вашия собствен дом всеки един, който не е бил поканен от вас. Така че и Европейският съюз трябва да действа по този начин. Нека да престанеме да говориме и да защитиме тези, които са истински бежанци, а, а ние трябва да да защитиме своите граници, а не да даваме милиарди на Турция. Не, не трябва да разпределяме и разселваме хората по различните страни, а да потърсиме корените на е, злото. Трябва да помогнем на хората, които се нуждаят от нашата помощ, но най-вече трябва да се бориме с същността на проблема. Малко странно е, че в продължение на години гледаме сел, е, сел, села, които биват изгорени тук и там. Но сред тези, които наистина бягат от конфликтите, има и други, които не бягат от никакъв конфликт. След. Салвин. Президенте, quanta... Благодаря ви, господин председател. Боже, какво лицемерие спрямо жените, били те европейки или не. Някои желаят да приближат Турция към Европа а министър-председателят заяви, че било противестествено мъжете и жените да биват третирани еднакво. А пък бившия заместник министър-председател каза, че жените не, нямат право да се смеят на публично място. И вие искате да вкарате в Европа такива хора. Жал ми е за вас, боли ме. Хора, които казват, че жените нямат право да се смеят и усмихват на публично място. Ма за какво говорим? В Турция не се спазват гражданските свободи. Как ще стане тогава тя част на европейските граждански свободи? Тея 3 е милиарда, ами дайте ги на европейските безработни, а не на турците, за да ги използват за затваряне на вестници и за тяхното повторно отваряне в последствие под друга форма. Да се върнем обаче на Италия. Господин комисар, 80 000 моби за обежище са подадени в Италия миналата година. Много малък процент, 5% от тези молби са били одобрени, което означава, че две трети от молбите са отхвърлени. А вие сега ми говорите за жени. През ю... През януари 2016 година мобите, които са поступили, са най-вече от мъже под 30 години. Сирийски жени няма. Ние финансираме една ислямска инвазия на нашия континент. Нека да ви попитам нещо. Вие колко ни струвате, уважаеми господин ВКБ на ОНЕ? Колко ни струват вашите служители? Тези 7 милиарда, които даваме за вас, колко отиват към бежанците? Колко действително отиват за бежанци и колко отиват за тия, дето дремуцат в хотелите? Пет звездни при това. Европейските, италиански жени, които изпитват трудности, не мислите ли и за тях? Сега продължаваме. Давам думата на господин Фонтулис от независимите. Господин Гранди, вие сте отговорен за бежанците в рамките на ОНЕ, но действителността показва, че не може спре се справите с работата си. Това казват и вашите колеги от ОНЕ, а пък да не, да не говорим, че вашите колеги в, въобще не се отвърнаха очи от неоколонистическите попълзновения на страните, които бомбардират. Къде беше ОНЕ, когато бяха нападнати Сирия, Ирак, Афганистан. Къде е ОНЕ, когато мултинационалните предприятия експлуатират Африка, неразвитите, неразвиващите се страни за само с цял печалба и с цял е, обогатяването на потребителското общество? Вчера видяхме, че е, искат, Европейския съюз иска да помогне на Турция, Турция, която помага на трафикантите. Вместо това, вие трябва да се опитате да а, изгасите а, пожарите в самите огнища, за да могат самите бежанци да останат по местата си, за да, за да можем всички да запазиме своята идентичност за, и за да не се създаде една многокултурна смеси лисица, която ще бъде само подчинена на много мултинационалните предприятия правителствата всичко объркват, но какво направи ОНЕ, как реагирахте, какво, какво направихте вие за Гърция, която и без това е кри... жертва на економическата криза и сега е жертва на още по-голяма криза. Е, да, има нужда от решения, но виждаме, че на практика вие не искате да помогнете да се намери решение на този проблем. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми дами и господа, уважаеми господин комисарио, уважаеми господин върховен комисар на ОНЕ за беженците в парламентарната демокрация, разбира се, всеки може да изрази своето становище тук в пленарната ни зала. Ти обаче, което чухте, не са представителна извадка за а, мнението на Европейския парламент по въпроса. und füge hinzu Sven това ще добавя Ich füge hinzu, Herr Ich füge hinzu, Herr Ще добавя следното. Господин Върховен комисар, Европейския парламент ви благодари сърдечно füge hinzu herr hoher kommissar augenblick ich füge hinzu herr hoher kommissar wir möchten uns. господин върховен комисар в допълнение ще кажа че ви благодарим за отличното ви изказване и предайте нашите благодарности на вашите сътрудници. Господин Кобан, имате думата. Господин Корбан, имате думата. Поискахте думата. Благодаря, господин председателю. Искам да ви попитам следното. Аз мислех, че като председател на Европейския парламент трябва да сте безпристрастен. Трябва е, да се държите безпристрастно, а не да проявявате ам, при, а, е, привързаност към само едната част от залата. Äh, Sind Sie fertig? Sind Sie fertig? Готов ли сте? Е, с, с цялото си уважение, господин председателю, трябва да сте безпристрастен. Е, при нас вашето поведение би било неприемливо в е, Камерата на общините при нас. Благодаря ви. Господин Корбан. Господин върховният комисар на ООН за бежанците беше наш почетен гост днес тук и няма да позволя да го обиждате. И когато, се, когато проявявате расизъм, няма как да прояви разбиране към вас.